за здравните претенции за храни. Карл Шлютер, Ренате Зомар са внесли предложението да гласуваме по блокове. Мисля, че всички колеги имат това предложение. Има ли някой против? Да гласуваме по блокове. Виждам, че няма никой против. Тогава гласуваме по блокове. Гласуваме по първия блок. Гласуваме електронно. Още от самото начало, моля, гласувайте сега. Крис, може ли да ни кажете сега всъщност гласуваме по точка четвърта, така ли или как гласуваме? Нека прекратяваме гласуването и ще обясна. Първия блок включва точки от преамбюла 4 до 8. След това точки от преамбюла Б до Х извинявайте, до И и латинско, след това третия блок, параграф 3 и 4 и след това гласуваме цялото, целият текст. Доста, кра... доста бързо решихме да се гласува така, но мисля, че е ясно. Моля, гласувайте по първия блок.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 Край на гласуването. Отхвърлена е първата част и сега втори блок. Б до и латинско. Гласуваме пак електронно. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Край на гласуването. Също е отхвърлено. Сега преминаваме към третата част. Гласуваме параграф 3 и 4. и Също гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърлено е. Гласуваме по целия текст така както е изменен. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Ist mit 28 Ja und 27 Nein bei einer Enthaltung. 28 за, 27 против, 1 въздържал се. Приете. Текстът е прият. Yes. es ist klar dass im plenum wir werden oktober ein през октомври ще гласуваме в пленарна зала и тогава ще ни трябва квалифицирано мнозинство. А сега преминаваме към следващото гласуване. Това е възражението, подадено от много колеги, към контролите върху животинските продукти. Отново гласуваме електронно. Първи член, моля гласувайте. Гласувахте ли? Край на гласуването. 42 за, 18 против, 2 въздържали се, прието е. Това бяха най-леките днеска гласувания. А сега започваме един истински маратон с гласуване. Род Перент е първия доклад, по който ще гласуваме. Los geht's, und zwar vom Block 2. И така, 220, 23, 24, гласуваме он блок за, против, Прието е. 224-225 за. Против. Въздържали се отхвърлено е. 22 за. Против. Въздържали се прието е. 226 за. Против въздържали се, прието е 227 за, против, въздържали се, отхвърлено 228 за, против, въздържали се, не е ясно. Проверка, проверка на 228. Моля, гласувайте. Гласувахте ли? Имаме един от социалистите и демократите в повече. Eine Kollegin oder Kollege muss die Jetzt stimmt's. Край на гласуването, сега всичко е наред. 38 на 26 прието е. 229 за. Против прието. 230 за. Против въздържали се. Прието е. Добре, проверка. Проверка на 230. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 232 за. Против. Въздържали се. Прието е. 233 за. Против. Въздържали се. Прието е. 234 за против, въздържали се, отхвърлено 235 за, против, въздържали се, отхвърлено 236 за, против, въздържали се, отхвърлено 237 за, против, въздържали се, отхвърлено Имко 17 за, против, въздържали се, прието е. 238 за, против, въздържали се, прието е. 240 за, против, въздържали се, прието е. 239 оттеглено, 242 гласуваме. За, против, въздържали се, отхвърлено. 243 разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, прието. Втората част за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме електронно втората част. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 244 45 са идентични. За. Против. Въздържали се. Приети са. Имко 18 пада. 246 и Имко 19. За. Против. Въздържали се. Ще гласуваме електронно по тях. И така гласувайте, моля, електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. Консолидирано предложение. Трето за. Против. Прието е. 252 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Не е ясно. 252 гласуваме. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. 35 на 28. Прието. 255. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 253. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 256. За против, въздържали се, отхвърлено е. 257 за, против, въздържали се, отхвърлено. 258 за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме електронно по 258. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 259 за. Против. Въздържали се. Прието е. 26 за. Против. Въздържали се. Прието. 27 за. Против. Въздържали се. Прието е. 261 е. за. Против. Не е ясно. Гласуваме. Гласуваме по 261. Край на гласуването. Отхвърлено е. Имко 23 за. Против. Само 15 колега, колеги гласувате, гласуват. Моля, гласуваме електронно. Гласуваме за имко 23. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Ясно е, че е прието. Добре. 28 за. Против. Въздържали се. Прието е. 25 за. Против. Въздържали се. Според мен е прието, но ще проверим. Гласувайте, моля, за 25-то електронно. Край на гласуването. Прието е. Имко 24 пада. 29. За. Против. Въздържали се. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието. 264. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 263. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Добре, нека проверим. Проверяваме 263-то електронно. Край на гласуването. Прието. 265. Е, гласуваме 266 сега. За. Против. Въздържали се. Прието е. 267 за, против, въздържали се, прието. 268 за, против, въздържали се, прието е. 300 за, против, въздържали се, прието е. 269 и имко 26 за, против, въздържали се, Гласуваме електронно. 269 и 26 имко. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Прието е. 270 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Емпл 13 за. Против въздържали се, отхвърлено. МП 14 за, против, въздържали се, отхвърлено. МПЛ 15 за, против, отхвърлено е. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. 282 е. за, против, въздържали се, Гласуваме електронно. Гласуваме по 282. Край на гласуването. Прието е. 283, 284, по 16, 730. За. Против. Въздържали се. Прието е. 285 за. Против. Прието. 286 е. за. Против. Въздържали се. Прието. 287 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Прието е. 297 и съответните е, предложения за. Против. Въздържали се. Само половината гласуваха, така че гласуваме електронно. Край на гласуването. Прието е. 299 и 300 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Компромис 4 за. Против. Въздържали се. Прието е. 307 и имко 36 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се. Прието е. Компромис 5 да, са против, въздържали се, прието е. 313 за, против, отхвърлено е. 322 за, против, въздържали се. Гласуваме електронно. Гласуваме по 322, моля. Край на гласуването. Прието е. 323 пада. И имко 39 също, така че сега продължаваме 326 за, против, Отхвърлено е. 328 за, против, въздържали се, отхвърлено. 327 и имко 41. На три части. Първата част за, против, отхвърлено. Втората част. А, да проверим, така ли? Добре. Проверяваме първата част на 327 и имко 41. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлена. Е. Втората част гласуваме сега. За. Против. Въздържали се. Прията. Третата част. За. Против. Въздържали се. Приета е. 329 за против, въздържали се, отхвърлено. 330 за, против, въздържали се, отхвърлено. 331 за, против, въздържали се, отхвърлено. 332 за, против, въздържали се, отхвърлено. 333 за, против, въздържали се, отхвърлено. 334 за, против, Въздържали се? Не е ясно. Не е ясно. Гласуваме по 334 електронно. Geschlossen. Ist angenommen. Прието е. 340 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 336 за против, въздържали се. Мисля, че е прието. Нека проверим. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Прието е. Сега отиваме на 341 за. Против въздържали се, отхвърлено. Компромис 6 за, против, въздържали се, прието е. Продължаваме с 376 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 307 да, против, въздържали се, не е ясно. Проверка на 377. Край на гласуването. Прието. Следващото пада. Продължаваме с 379-то. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32. 33. И така, а това пада. Добре. Това всичко пада. Сега продължаваме на страница 23. Компромис 8. Намерихте ли го? Прието е. След което пак прескачаме до Рихард Зетер 428 за против. Рихард Себер иска, моли за проверка. 428 беше отхвърлено 426 за, против, отхвърлено и то. 427 за, против, въздържали се, отхвърлено. 425 за, против, въздържали се, отхвърлено. 429 до е, имко 56 за против, отхвърлено. 431 за против. Не е ясно. Проверка е електронна. Край на гласуването. Отхвърлено е. 432 до имко 57 за, против, въздържали се, прието е. Имко 58 за, против, въздържали се, не е ясно, електронна проверка. Гласувахте ли? и Калшлютер. Добре. Край на гласуването. Прието е. Имко 59 за. Против. Прието е. Следващото пада. 439 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 440 за против, въздържали се, отхвърлено. 441 за, против, въздържали се, прието. Имко 62 за, против, въздържали се, прието е. 442 за, против, въздържали се. Не е ясно, затова гласуваме по 442 електрона. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието 443 е. за, против, въздържали се, отхвърлено. 444 за, против, въздържали се, отхвърлено. Имко 63 за, против, въздържали се, прието е. 447 за, против, прието е. 445 пада. 448 за, против, въздържали се, прието е. 450 за, против, въздържали се, прието е. Искате проверка? Добре. Проверяваме 450. Край на гласуването. Отхвърлено е. Имко 65 за, против, отхвърлено е. 451 за, против, въздържали се. Електронно гласуване, моля, не е ясно. Край на гласуването. Прието е. 452 за. Против. Отхвърлено е. Компромис 24 за. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Прието е. 481 за. Против. Отхвърлено. Компромис 10 за против, прието е. Компромис 11 за, против, прието е. Компромис 12 за, против, прието е. 492 и 3 за, против, отхвърлено е. Компромис 14 за, против, прието е. Компромис 15 за, против, прието е. 508 сега за, против, прието е. 56 за, против, прието е. Компромис 16 за, против, прието е. 509 за, против, прието е. Компромис 17 за, против, въздържали се, прието. 526 за, против, отхвърлено е. 527 за, против, прието е. 62 за, против, прието е. 528 за, против, въздържали се, прието е. 529 пада, 530 за, против, въздържали се, прието е. 531 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 18 за, против, въздържали се, прието е. 66 за и 20 за, против, прието е. Имко 77 за, против, прието е. 535. 535 за. Против. Въздържали се. Прието е. 537 за. Против. Въздържали се. Прието е. 538 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. МП 18 за. Против. Въздържали се. Прието е. 539 палата, Консолидирано изменение 22 за. Против. Прието е. Geht weiter. Продължаваме с 540 и 541. Още веднъж 541 трябва да гласуваме и имко 79. Намерихте ли го всички? За, против, въздържали се, отхвърля се. 544 за, против, въздържали се. Приема се. 550, 545 за, против, въздържали се, отхвърля се. 546 и около 80 за, против, въздържали се, приема се. 547, 48, 549 и имко 81 за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Имко 82 за, против, въздържали се, приема се. 550, 51 и Имко 83 за, против, въздържали се, приема се. 552 отпада. Продължаваме с 555 за, против, въздържали се, приема се. Сега прескачаме на 599. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 600 за. Против? Въздържали се? Приема се. 602 за. Против? Въздържали се? Приема се. 603 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 604 за. Против? Въздържали се? Приема се. 605 за. Против? Въздържали се? Приема се. 606 за против, въздържали се, приема се. 607 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 94 за, против, въздържали се, приема се. Имко 95 за, против, въздържали се, приема се. Сега по ваше желание Гласуваме електронно имко 95 за. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се. Консолидирано изменение 30 за, против, въздържали се, приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 608 за, против, въздържали се, Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно 82. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 36 гласа за, 31 против. Приема се. 610 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 611 за. Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 613 за. Против. Въздържали се. Приема се. 615 за против, въздържали се, отхвърля се. 616 за, против, въздържали се, отхвърля се. 88 и 617 за, против, въздържали се, приема се. 619 за, против, въздържали се, отхвърля се. 620 за, против, въздържали се, приема се. 622 за, против, въздържали се, отхвърля се, 89 за, против, въздържали се, приема се, 90 за, против, въздържали се, приема се, имко 98 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Консолидирано 29 за, против, приема се. Имко 102 за, против, Въздържай се, отхвърля се, имко 103 за, против, Въздържай се, приема се, 93 за, против, Въздържай се, приема се. Имко 104 за, против, Въздържай се, приема се, 94 за, против, въздържали се, приема се, 95 за, против, Въздържай се, приема се, 105 за, против, Въздържай се, приема се, 629 за, против, въздържали се, приема се. Имко 107 за, против, въздържали се, приема се. 630 за, против, въздържали се, нека да проверим електронно. 630, гласувайте сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 60 гласа за, 7 против. Приема се. 631 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 108 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 19 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. 644 за. Против. Въздържали се. Приема се. 633 634 до 666. Всичко това гласуваме заедно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. М по 22 за. Против? Въздържали се? Приема се. 663 за. Против? Въздържали се? Приема се. 667 за. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 21 за против, въздържали се, приема се. 102 за, против, въздържали се, приема се. 679 за, против, въздържали се, приема се. 680 за, против, въздържали се, приема се. 681 за, против, въздържали се, приема се. 682 за, против, въздържали се, приема се. 683 за, против, въздържали се, приема се. 684 до 695 заедно. 696 е прието, 697 за, против. Въздържали се. Не е ясно. 697 гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 698. За. Против. Въздържали се. Приема се. 699 за. Против. Въздържали се. Приема се. 700 за. Против. Въздържали се. Приема се. 701 за. Против. Въздържали се. Приема се. 704 за. Против въздържали се, приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с 710 Ребека Тейлър за, против, въздържали се, отхвърля се. 739 за, против, въздържали се, не е ясно, нека да гласуваме. 739. Всички ли гласуваха? Липсват още 4 гласа. Приема се. 740 за. Против. Въздържали се. Приема се. Имко 127 за. Против. Въздържали се. Приема се. 741 за, против, въздържали се, приема се. 742 за. Отпада. 109 гласуваме сега за, против, въздържали се, приема се. 747 за, против, въздържали се, отхвърля се. 748 за, против, въздържали се, приема се. 749 за, против, въздържали се, приема се. 750 за, против, въздържали се, приема се. 751 до 754 не се гласуват. 752 за, против, въздържали се. Не е ясно. 752 гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 755 за, против, въздържали се, прие... Е, отхвърля се, извинявайте. М по 23 за, против, въздържали се, отхвърля се. 756 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 758 за, против, въздържали се, отхвърля се. Консолидиран 28 за, против, въздържали се, приема се. 759 за, против, въздържали се, приема се. 760 за, против, въздържали се, приема се. 761 и имко 130 за, против, въздържали се, приема се. 763 и 767 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 131 и имко 132. За. Против. Въздържали се. Приема се. 765 отпада. МП 24. За. Извинявам се, и МП 24 отпада. И продължаваме. 762 гласуваме сега за. Още веднъж. Гласуваме 762. Всичко останало отпада преди това. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 769 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 27 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПО 28 за, против, въздържали се, приема се. по 29 за, против, въздържали се, приема се. 770 за, против, въздържали се, приема се. 771 до 77, амблок за, против, въздържали се, приема се. 700 79 за, против, въздържали се, приема се. МПЛ 30 за, против, въздържали се, приема се. 780 и 797 за, против, въздържали се, отхвърля се. МПЛ 31 кой е за, против, въздържали се, не е ясно. Гласуваме електронно М по 31. Край на гласуването. 304 гласа за, 28 против. Това се приема. 782. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 781 отпада. 783. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 784 за, против, възражай се, приема се. 785 за, против, възражай се, приема се. 786 за, против, възражай се, отхвърля се. М по 32 за, против, възражай се, отхвърля се. М по 33 за, против, възражай се. Нека да проверим електронно М по 33. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 787. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 788 до 790 гласуваме амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 791 за. Против? Въздържали се? Приема се. Имко 134. Кой е за? Против? Съжалявай се? Приема се. М 34 за. Против? Въздържали се? Приема се. 794 за. Против? Въздържали се? Приема. Е, отхвърля се. 795 за. Против? Въздържали се? Приема се. 124 за. Против? Въздържали се? Приема се. Имко 135 за, против, въздържали се, приема се. Сега продължаваме с изменение 136. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Гласувам електронно 136 изменени. Е за? Край на гласуването. Отхвърля се. 138. Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 13 за. Против? Въздържали се? Приема се. Сега гласуваме анблок 836 до 844. Кой е за? против, зажали се, отхвърля се. Следващият ни блок е от имко 137 до имко 140. Кой е за, против, Задържай се, отхвърля се. 845 за, против, Задържай се, приема се. 846 имко 141. Кой е за, против, Задържай се, отхвърля се. 847 за, против, задържали се, отхвърля се. Гласуваме блок от 850 до 161. Кой е за, против, задържали се, отхвърля се. Продължаваме с Ания Вайскербър и Хогър Карамър 849. Кой е за? против, въздържали се, не е ясно, нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Имко 2 и 159. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 160 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да гласуваме електронно 160. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Емпл 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 848 до имко 142. Кой е за? Против? Въздържали се? Нека да гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 853 до 855. Кой е за? Против? Нека да гласуваме електронно. Гласувайте, моя сега. Край на гласуването. Приема се. 856 отпада. Продължаваме с 140 и 857. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 859 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме електронно по изменение 859. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 860 и имко 144 за. Против. Въздържали се. Приема се. 861 за, против, въздържали се, отхвърля се. 862 за, против, въздържали се, отхвърля се. 863 за, против, въздържали се, приема се. 864 за, против, въздържали се, отхвърля се. 865 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 145, кой е за, против, въздържали се, приема се. 866 отпада, както и следващите няколко. И продължаваме с 871. За, против, въздържали се, Нека да гласуваме електронно 871. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 872 за. Против. Въздържали се. Приема се. 873 за. Против. Въздържали се. Приема се. 874 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 146 за. Против. Въздържали се. Приема се. 875 за. Против. Въздържали се. Приема се. 876 до 889 амблок за. Против. Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Гласуваха ли всички? Приема се. 888 за, против, въздържали се, приема се. 881 за, против, въздържали се, отхвърля се. 882 за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме блок от 883 до 887 за, против, въздържали се, приема се. 890 за, против, въздържали се, приема се. 895 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно. 895. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Имко 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 имко за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. 897 кой е за? Против,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 903 за. Против. Въздържали се. Приема се. Консолидирано изменение 23 за. Против. Приема се. 904 за. Против. Въздържали се. Приема се. 147 за. Против. Въздържали се. Приема се. М по 1. До 11. Кой е за? Против въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се. Не е ясно, гласувам електронно. 148. Край на гласуването. Приема се. Две. Кой е за? Против? Само една трета гласуваха, ще гласуваме електронно. Изменение 2. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 150 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 155 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се. 158 на две части. Първа част, кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да гласуваме 158 втора част електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 162. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. по 4 за. Против? Въздържали се, приема се. по 5 за. Против? Въздържали се, приема се. 163 имко 3. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. по 6. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 164 за. Против? Въздържали се, приема се.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 Нека да гласуваме по 16-то изменение електронно. Край на гласуването. Приема се. 200. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 201 за. Против? Въздържали се? Приема се. Е, отхвърли се, извинявайте. 206 за. Против? Приема се. 207 за. Против? Въздържали се? Приема се. 208 за, против, въздържали се, отхвърля се. 209 имко 13, кой е за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 213, кой е за, против, въздържали се, приема се. 214 за, против, въздържали се, приема се. 215 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 216 за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно 216. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 217. Кой е за? Против? Въздържали се. Отхвърля се. 218 за против, въздържали се. Отхвърля се 219 за, против, въздържали се. Приема се 220 за, против, въздържали се. Нека да гласуваме електронно 220. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 221. Кой е за? Против? Въздържали се? Гласуваме 221. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към първото крайно гласуване електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 52 гласа за, 12 против, 3 въздържали се. Сега гласуваме по целия документ. Гласуваме отново електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 52 гласа за, 12 против, 3 въздържали се. Честито на Дагмар Рот Бернт. Благодаря най-сърдечно на секретарията. Благодаря за това, че <clears throat> така добре изготвиха списъка за гласуване. Това не беше никак лесно. Така че благодаря и поздравления. Но не си тръгвайте, продължаваме с гласуването а именно с доклада на Петър Лиза. Започваме с консолидирано 26. За. За. Дагеген. Haltung? Против. Добре. Прието е. 111 за. Против въздържали се, прието. 13 за, против. Bestimmt 13 elektronisch ab. Гласуваме електронно по 13. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. Дванайсет на две части. Първата част са против. чали се. Прието е. Втората част за. Против. чали се. Проверка. Проверка на втората част на 12. Край на гласуването. Прието е. 14. На 4 части. Първата част. За. Против. Прието е. Втората част Против. Прието е. Третата част Против. Прието. Четвъртата часа, Против. Прието. 112 за, против, прието. 15 за, против, прието. 16 за, против, прието. 113 за, имко 6 за, против, отхвърляне. Имко 6 за, против, е, извинявайте, бях го включил. Бях го включил преди 115 за. Против. Прието е. 117 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Гласуваме електронно по 117. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърлено е. 116 за. Против. Въздържали се. Само пет колеги действат. 116 е, гласуваме електронно. Край на гласуването. Приятел. Имка 8. За. Против. Въздържали се. Прието е. 17. За. Против. Отхвърлено. Имко 8. 9. Е, Отхвърлено е. 118 за. Против. Отхвърлено. 119 за. Против. Въздържали се. Прието е. 120. Има разделно гласуване по 120 на две части. Първата част за. Против. Приета. Е. Втората част за. Против. Отхвърлена. Е. Проверяваме обаче втората част. Край на гласуването. Прието. Продължаваме. Имко 10 за. Против. Прието е. 19 за. Против. 121 за. Против. Прието. 122 на две части. Първата част за. Против. Отхвърлена. Втората част за. Против. Прието. 123, имко 11, това пада. 124 за. Против. Прието. 21. За. Против. Прието. Имко 12. За. Против. Прието. Имко 13. За против, прието е. 125 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 126 за, против, въздържали се, отхвърлено. 127 за, против, въздържали се, отхвърлено. Инко 14 за, против, въздържали се, прието е. 128 за, против, въздържали се, отхвърлен. 129 за, против, въздържали се, отхвърлен. 22 и 23 блок. За, против, прието е. 24 за, против, въздържали се, прието е. 131 за. Против. Нека проверим електронно. Проверка на 131. Край на гласуването. Приете. 132 за. Против. Прието. М по 9. 1. Е, за. Против. Прието. 133 за. Против. Отхвърлено е. Компромис 8 за. Против. Прието. 27 за. Против. Въздържали се. Прието. Компромис 2 за против, въздържали се, прието е. 136 за, против, не е ясно. Електронна проверка на 136. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 17 Тимко. За, против, прието е. 137 за, против, отхвърляме. пада. 29. Защото имко 17 бе прието и другото пада. И така, сега гласуваме по 29. За. Против. Отхвърлено е. Да проверим ли? Добре. Проверяваме 29-то. Край на гласуването. Прието е. Зелените бяха повече. 4А за, против, прието. Консолидирано изменение 4Б пада. 145 за, против, отхвърлено 146 за, против, въздържали се, прието, 147 за, против, прието. Компромис 12 за, против, прието е. 150 за, против, отхвърляме. 32 и 151 заедно за, против. Не е ясно. Електронно гласуваме по 32. Край на гласуването. Прието е. Имко 22 за. Против. Прието е. 33 първата част за. Против. Прието е. Втората част за. Против. Отхвърлено е. Имко 23 пада. 152 и имко 24 за. Против. Прието е. 153 за. Против. Прието е. 154 и имко 25 за. Против. Прието е. Компромис 10 за. Против. Разрешали се. Прието е. 155 за. Против. Отхвърляме. Искате проверка на 155-то, така ли? Добре. Добре, проверяваме 155-то. Е, не може да не, да не участвате и да искате да гласувате. Колеги, участвайте. Така, край на гласуването. Вижте, е, да, прието е. 162 за. Против. Отхвърлено е. 34 за. Против. Въздържали се. Прието е. 35 за. Против. Въздържали се. Прието е. 164 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Имко 28 за. Против. Въздържали се. Прието е. 166 за против, отхвърлено. 165 за, против, отхвърлено. 167 за, против, отхвърлено. 168 за, против, отхвърлено. Имко 30 за, против, въздържали се, прието е. 169 за, против, въздържали се, отхвърлено. 170 за, против, въздържали се, отхвърлено. 161 за. Не. Извинявайте, казва ораторът. 171 за. Против, отхвърлено е. 172 за. Против. Отхвърлено е. 174 за. Против. Въздържали се, прието е. 175 за. Против въздържали се, отхвърлен. Компромис 11 за, против, въздържали се, прието. 36 за, против, въздържали се. Прието е. 182 за, против, въздържали се, прието е. 177. Не, казва орателът, извинявайте, 37 е, само. За. Против. Отхвърлено. 38. Добре. Проверяваме 37. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. 38 е, за, против, въздържали се, отхвърлено. 38. 38 гласуваме, така ли? Значи електронно гласуване за 38. Още веднъж. Край на гласуването. Прието. 183 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Блок 31 и 32 на имко, за, против, въздържали се, не е ясно. Значи имко 31 и 32, по тях гласуваме електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 160, 185. За, против. е. 186 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 187 за. Против. Въздържали се отхвърлено е. Не, прието е, прието е, казва ораторът. Имко 33 за, против, въздържали се, прието е. 189 и... Какво искате, проверка ли? Имко 33 проверяваме. Гласувахте ли? Четирима колеги липсват още. Прието е. 189 и имко 35. За, против. Имко 34 за, прието е. 190 прието. Компромис 7 за против, прието. Компромис 13 за, против, прието. 195 за, отхвърлено. Компромис 14 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 15 за, против, въздържали се, прието е. Компромис 16 за, против, въздържали се, прието е. 208 отхвърлени са. Компромис 18 за против. Прието. Компромис 19 за против. Прието е. 219 за против. Прието е. 220 за против. Въздържали се. Прието е. Компромис 20 за против, прието е. Компромис 21 за, против, прието е. Имко 44 за, против, въздържали се, прието. 228 за, против, прието. 229 за, против, прието. 230 за, против, прието. 232 за, против,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 Емпл 10 за против прието. Консолидирано 27 за против. Прието е. 259 за против. Проверяваме. Проверяваме електронно 259. Още веднъж, моля, гласувайте. 259. Край на гласуването. Прието е. 260 и 262 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 39 за, против, въздържали се. Прието е. 40 за, против, въздържали се, прието е. 41 за, против, въздържали се, прието е. Но проверяваме 41. 41. Много бърз ли бях? Още веднъж добре. Добре, проверка на 41. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Прието. Имко 47. За. Против. Отхвърлено. 48. За. Против. Отхвърлено. 266 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверка на 266. Край на гласуването. Отхвърлено е. 42 за. Против. Отхвърлено е. Искате да проверим? 42. Добре. Гласуваме по 42. Край на гласуването. Прието е. 274 за, против, отхвърлено. 275 за, против, прието е. 276 за, против, отхвърлено. 43 за, против, прието е. 44 за, против, прието. Имко 50 за, против, Прието. 51 за. Против. Прието. 278 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверка на 278. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 45 на две части. Първата част. За. Против. Прието. Втората част. Пада. четири шесто. За. Против. Прието. 47 за. Против. Прието. Компромис 1 за. Против. Прието.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 54 и 34 за, против, прието. 286 за, против, прието. Компромис 5 за, против, прието. Консолидирано 28 за, против. Нека проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. Имко 56 за, против, отхвърлено. Имко 57 за, против, отхвърлено е. 298 за, против, прието е. Имко 58 за, против, прието. 299 за. Извинявайте. Да, 299 за. Против. Прието е. 300 за. Против. Въздържали се. Прието е. 301 за. Против. Въздържали се. Прието е. 303 за. Против. Отхвърлено е. Имко 60 за, против. Прието е. 304 и Имко 63 за. Е, едно, извинявайте. 62 на две части. Първата част за, против. Отхвърлено. Втората част за, против въздържали се, отхвърлена е втората част. След това имаме компромис 23 за, против, въздържали се. Компромис 24 прието. Емпл 14 за, против, прието. Имко 69 прието. 55 за, против, прието. Компромис 25 за, против, прието. 317 за, против, прието. 318 за, против, прието. Компромис 9 за, против, въздържали се, прието. 331 за, против, прието. 332 за, против, Прието е 334 за против. Прието 334. Прието 335 за против. Въздържали се. Прието е 336 на две части. Първата част за против. Въздържали се. Прието е втората част за против. Прието. 337 за, против, прието. 338 за, против, въздържали се. Проверка на 338. Край на гласуването. Прието е. 340 за, против, Прието. 342 за. Против. Прието. Консолидирано 6 за. за против. Прието. 345 за. Против. Прието. 346 за. Против. Въздържали се. Отхвърляне. 62 за Против. Не е ясно. Гласуваме по 62 електронно. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. Прието е. 347 са против. Въздържали се. Прието е. 63 са против, въздържали се, прието е. 348 за, против, въздържали се. Отхвърляме. 64 за. Нека проверим тогава. Провер... Проверяваме 348. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 64 за, против, въздържали се. Проверяваме електронно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. 349 за, против, Извинявам се, отпада. Продължаваме с имко 77. За, против, въздържали се, отхвърля се. 65. За, против, въздържали се, приема се. 350. За, против, въздържали се, приема се. 351. За, против, въздържали се, приема се. 352. За, против, въздържали се, Отхвърля се. 353 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е по 15 за. Против. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. 355 за. Против. Въздържали се. Приема се. 66 за. Против въздържали се, отхвърля се. 356 за, против, въздържали се, приема се. 357 за, против, въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно за 357. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 358 за, против, въздържали се, отхвърля се. 67 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 78 за, против, въздържали се, приема се. 359 за, против, въздържали се, приема се. 382 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 385 за, против, въздържали се, приема се. 68 и 69 гласуваме блок, кой е за, против, въздържали се, приема се. 386 за, против, въздържали се, Отхвърля се. 387 за. Против. Въздържали се. Приема се. 80 отпада. 388 за. Против. Въздържали се. Приема се. 389 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Имко 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 70 за. Против Възстрашали се, приема се. Имко 82, първа част. Извинявам се, гласуваме само втората част. Имко 82, втора част. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Имко 83, за? Против? Въздържали се, приема се. 390 за, против, въздържали се, приема се, 71 за, против, Приема се. 72. За. Против. Въздържали се. Приема се. 391 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 392 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 393 за. Против. Въздържали се. Приема се. 394 за. Против. Въздържали се. Приема се. 395 за. Против. Въздържали се. Приема се. 396 за. Против. Въздържали се. Приема се. 397 за. Против. Въздържали се. Нека да проверим електронно 397. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Ако ви пречим да си говорите по телефона, може да прекратим за малко заседанието. Компромис 3. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 398 и 399. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Имко 85, 86, 87 и 88 гласуваме амблок. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. Имко 89 за. Против? Въздържали се, приема се. Имко 90 за. Против? Въздържали се, приема се. Имко 91. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Емпл едно, кой е за, против, въздържали се, приема се. Емпл против, въздържали се, приема се. 75, кой е за, против, въздържали се, приема се. Изменение едно, Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 76. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 80. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 82 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 84 за. Против? Въздържали се? Приема се. Емпл 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 86 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 отпада. Емпл 4. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Имко 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 87 за. Против. Въздържали се. Приема се. Емпл 5. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 99 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 101 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Първото гласуване е електронно. Гласувайте, моля, сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 57 гласа за. Няма гласове против. 8 въздържали се. С това преминаваме към второто гласуване по целия документ. Гласувайте, моля, сега. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 57 гласа за, нито един глас против и 7 въздържали се. Петър Лизе, честито. И тук още веднъж искам да благодаря на Нора от секретарията. Знам колко дни и часове работа бяха вложени в това досие, но си заслужаваше още веднъж да отложим това гласуване. Така че сега можем да пристъпим към гласуването му в пленарна зала. И сега, скъпи Петър Лизе. Как бихме се справили без теб? Сега Петър Лиза иска мандат. Не. Смятам, че знаете, както с доклада на Дагма Рот Берент, ще гласуваме доклада в пленарна зала и се надявам до тогава да го подобрим още повече. Благодаря на всички, които работиха по това досие. Благодаря, казва председателят. Дагмар от Берент иска думата. Благодаря, господин председател. Свършихме доста работа. Тя беше тежка. Не винаги ни беше лесно. Благодаря на докладчиците в Сянка. Изминахме доста път, докато стигнем до този резултат. Знам, че трябва да работим още, докато достигнем до пленарна зала. Опитах се да свърша моята работа, внасяйки е, изменения и е, няма да искам мандат. е, ще изчакам гласуването в пленарна зала. Благодаря много на Дагмар от Бернт. И благодаря на всички участващи. Това се отнася и за всички членове на политическата група. Сега ще отделим още малко време. Also nochmal, nochmal vielen Dank an alle, an die Сърдечни благодарности още веднъж на асистентите, на сътрудниците на политическите групи, на самите политически групи, които прекараха много часове работа, докато съставят списъците за гласуване, защото аз не ги правя сам, дори това от време на време да изглежда така, това правят нашите сътрудници заедно с секретарията. Така, сега продължаваме с 13 точка от дневния ред. Докладът на колегата е Роси и започваме с гласуване по изменение 101. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 102. Кой е за? Против? Въздържали се, приема се. 103. Кой е за? Против? въздържали се, приема се. 104, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 105, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 106, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 108, кой е за? Против, въздържали се, приема се. 107, Нека да проверим електронно изменени 108, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменени 107. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 109. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 110. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 111 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 113. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 114 за. Против. Въздържали се. Приема се. 115. Кой е за?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 консолидирано изменение 2. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 42 гласа за, 17 против. Приема се с мнозинство. 123. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 124 за. Против. Въздържали се. Приема се. 126 за. Против. Въздържали се. Приема се. 127 за против, въздържали се, приема се. 130 за, против, въздържали се, приема се. за, против, въздържали се, приема се. 132 за, против, Въздържали се. Не е много ясно. Да гласуваме електронно 132. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 133 е за. Против. Въздържали се. Приема се. 134 за. Против. Въздържали се. Приема се. 135 за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 Въздържали се. Нека да гласуваме електронно. Гласуваме електронно консолидирано изменение номер 3. Всички ли гласувах? Край на гласуването. Приема се. 159. Кой е за? Против? Въздържали се?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 172 е за, против, натъжали се, приема се. То 73 гласуваме сега. Кой е за? Само за момент да уточним какво гласуваме.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 182 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 188 за, против,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 Нека да гласуваме електронно 193. Гласувайте сега, моля. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 194. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 195 за. Против? Въздържали се? Приема се. 196 за. Против? Въздържали се? Приема се. 197 за. Против? въздържали се. Не е ясно. Нека да гласуваме електронно 197. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Консолидирано изменение 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 202 отпада. Гласуваме 199. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Продължаваме с 204. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 205. Кой е за? Против? Отхвърля се. 206. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. на 5. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 211. Кой е за? Против? Въздържали се. Не е ясно. Нека да проверим електронно 211. Гласувайте сега. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 216 за. Против? Въздържали се. Приема се. 215 за. Против? Въздържали се. Приема се. 217 за. Против? въздържали се, приема се. 218 за, против, въздържали се, приема, отхвърля се. 219 за, против, въздържали се, приема се. 220 за, против, въздържали се, приема се. 221. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 222 за. Против? Въздържали се. Приема се. 224 за, против, въздържали се, приема се. 226 за, против, въздържали се, приема се. 228 за, против, въздържали се, отхвърля се. 229 за, против, въздържали се, отхвърля се. 230 за, против, Приема се. 231 за. Против. Въздържали се. Приема се. 232 за. Против. Въздържали се. Приема се. 233 за. Против. Въздържали се. Приема се. 234 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 235 за. Против. Въздържали се. Приема се. Mhm. Ich gebe einmal zu Protokoll. Wir haben gerade zwei... За протокола изменение изменение 223 гласувахме, не трябваше, защото преди това бяхме гласували 230 и в такъв случай Трябваше 223 да, отпасне, да отпадне. Продължаваме с 236. Кой е за? Против. Приема се. 237 за. Против. Приема се. 238 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Консолидирано 7. Кой е за? Против. Въздържали се.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 90. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. 34 гласа за, 25 против. Приема се. 92 за. Да гласуваме ли 92 до 100 амблок? Защо докладчикът, заедно с докладчиците в Сянка, не ни е подготвил съответния списък за гласуване? Гласуваме сега 92-100 амблок, за, против, въздържали се. Приема се. Гласуваме за целият доклад. Гласувайте електронно сега. Край на гласуването. пълно 6. Всички са за, няма против, няма въздържали се и се приема докладът единодушно. Поздравление за колегата. Е, sia е релатори che и колеги, ке hanno collaborato ал 100% и ovviamente ал uffici. Благодаря на докладчиците в Сянка, благодаря на секретарията, председателят, благодаря и аз А сега продължаваме с доклада на е, колежката Карен Каденбах. Имаме още малко време, така че продължаваме с пълна пара напред. Реги 2. За. Против. Прието. Емпл 1. За. Против. Прието. 21 за, против, прието, 22 за, против, въздържали се. проверка електронно. Проверка на 22. Край на гласуването. Прието е. 32. 32 23, извинявайте. За, против, отхвърлено е. Реги 4 за, против, отхвърлено. Емпл 10 за, против, прието. Емпл 11 за, против, прието. 26 за. Гласуваме 26 електронно. Край на гласуването. 35 за 18 против. 26 за против. Отхвърлено. Проверяваме 26 за всеки случай. Край на гласуването. Отхвърлено. 25 за против. Отхвърлено е. 27 за, против, отхвърлено, 28 за, против, прието, 29 за, против, прието, 300 за, против, прието, 31 за, против, въздържали се отхвърлено е, 32 за, против, въздържали се, не е ясно. Електронна проверка, моля, на 32. Край на гласуването. Прието е. 33 за, против, въздържали се, прието е, 34 за, против, отхвърлено е, Реги 9 за, против, въздържали се, прието е, Емпл 2 за, против, Прието е 35 са, против, въздържали се, отхвърлено е 36 са, против, отхвърлено е МПЛ 3 за, против, въздържали се, отхвърлено е Емпл 4 за, против, отхвърлено е. Емпл 5 за, против, прието Емпл 6 за, против, прията, 37 за, против, отхвърлена, М по 12 за, против, прието, М по 7 за, против, въздържали се, Отхвърлена. 38 за, против, въздържали се, отхвърлено, 39 за, против, въздържали се, отхвърлено, 40 за, против, въздържали се, Хвелена, 41 за. Против. Въздържали се. Хвелена, 42 за. Против. Въздържали се. Прието е. Реги 3 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 3. 43 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 44 за. Против. Въздържали се. Прието е. 45 за против, въздържали се отхвърлено, 46 за, против, въздържали се, прието е 47 за, против, въздържали се. Не е ясно. Не е ясно. Проверяваме 47 електронно. Край на гласуването. Отхвърлено е. МПЛ 8 за, против, въздържали се, прието е. 48 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 49 за, против, въздържали се, прието е. ето 13 за, против, въздържали се, прието е. Емпл 9 и Реги 11 за, против, въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 50 за, против, въздържали се, Отхвърлено е май. Значи още веднъж 15. Кой е за? Прието е. 52 за. Против. Въздържали се. Прието е. 53 за. Против. Въздържали се. Прието е. 54 за. Против. Въздържали се. Нека проверим 54 електронно. Край на гласуването. 54 е отхвърлено. 55 за. Против. Въздържали се отхвърлено. 56 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 58 за против, въздържали се, прието е. 59 за, против, въздържали се, прието е. 60 за, против, въздържали се, отхвърлена. 61 за, против, въздържали се, отхвърлена. 62 за, против, въздържали се, отхвърлено. 63 за, против, въздържали се, прието е. 64 за, против, въздържали се. Не е ясно, не е ясно. Проверяваме 64-то. Край на гласуването. Отхвърлено е 65 за. Против. Въздържали се. Прието е 66 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е 67 за, против, отхвърлено. 68 за, против, въздържали се, прието е. 69 за, против, въздържали се, прието е. 71 за, против, въздържали се, прието е. 70 за, против, въздържали се, прието е. Емпл 14 за, против, въздържали се, прието е. Емпл 16 за, против, въздържали се, прието е. Емпъл 17 за, против, въздържали се, прието е. Емпъл 18 за, против, въздържали се, прието е. 57 за, против, въздържали се, прието е. 73 за, против, въздържали се, отхвърлено 15 за, против, прието, МП 19 за, против, въздържали се, прието е. Компромисния пакет са едно за, против, прието е. Сега скачаме на 80. За. Против. Отхвърлено е. 72 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Реги 5. Едно, а, за. Против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 въздържали се, прието е. Нека проверим 81 още веднъж. Край на гласуването. Ist angenommen. 82. Прието е. 82 за. Против прието е. 84 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверка на 84. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist angenommen. Край на гласуването. Прието е. 83 за. Против. Прието е. 85 за. Против. Въздържали се. Прието е. Реги 10 за. Против. Въздържали се. Не е ясно. Реги 10. Електронна проверка. Край на гласуването. Отхвърлено е. Реги 6. За. Против. Въздържали се. Прието е. 86. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 87. За против. Не е ясно. Не е ясно. Тримата либерали не, не, не ни затрудничат. Моля, 87. Гласуваме още веднъж. Електронно. Хам але abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуването. Прието е. 88. За против, въздържали се, отхвърлим. 89 за, против, въздържали се, прието е. 90 за, против, въздържали се, прието е. 91 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 92 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Реги 7 за, против, въздържали се, прието е. Реги 8 за, против, въздържали се, прието е. 93 за, против, въздържали се, отхвърлено. Второ изменение за, против, въздържали се, отхвърлено е. Трето за, против, въздържали се, прието е. Четвърто за, против, въздържали се, Прието е. Пето за, против, въздържали се. Ще проверим електронно пето. Край на гласуването. Отхвърлено е. Шесто за, против, Отхвърлено е. Седмо за. Против. Отхвърлено. Осмо за. Против. Отхвърлено. Девето за. Против. Отхвърлено. Десето за. Против. Отхвърлено. 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 12 за против, въздържали се, прието е. 13 за, против, въздържали се, прието е. 14 за, против, въздържали се, прието е. 15 за, против, въздържали се, прието е. е отхвърлено, извинявайте, 16 за, против, прието е. Емпл е А за, против, прието. 17 за, против, прието. 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. Емпъл е за, против, въздържали се, прието е. Гласуваме от 20 21 за, против, прието е. Емпл Б за, против, прието. Емпл С за, против, въздържали се, отхвърлено е. Емпл Д за, против, въздържали се, прието е. Емпл преамбюла 1, не, 2, извинявайте, за, против, прието е. МПЛ точка 3 от преамбюла за, против, прието е. МПЛ 4 за, против, прието е. И така, приключихме. Гласуваме електронно за целия документ. Край на гласуването. 47 за, 3 против. Честито на Карен Катенбах. So, 2 Stunden 20 Minuten, die Kollegen, die es mit uns hier ausgehalten. И така, 2 часа и 20 минути. Благодаря ви за това време. Благодаря на колегите, които издържаха до момента. А сега преминаваме към точка 15. Ще направим пауза за няколко минутки. Колегите, които искат да напуснат, имат възможност да го сторят. След една минута продължаваме.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 за цианидните технологии в минното дело. Ще обсъждаме проблема заедно с комисията. Това изслушване става по желание на господин Банки. Комисията има най-напред думата, след което колегите могат да вземат думата. Моля, дайте ми знак. С дигане на ръка. Комисията. Uh, uh, благодаря много, господин председател. Аз отговарям за рециклиране на отпадъците. И първо, бих искал да благодаря на вашата комисия за това, че ни покани да обменим своите гледни точки по отношение на цианидните технологии в миното дело. През 2000-та година имаше един значителен инцидент в Баямаре. Тогава имаше изпускане на цианидни замърсени отпадъци в водата. И след се на това някои държави възприеха забрана върху цианидните технологии. През 2006 година и парламента прие една обща резолюция, една обща директива за забраната на цианидните технологии. От тогава насам има дебати, тъй като има няколко нови проекта, при които се иска да се използва тази технология в някои от нашите държави членки. It is important to mention that uh, cyanide Важно е да се каже, че цианида вече в момента се използва в някои мини в Европейския съюз, в Финландия, в Швеция. Мисля, че и една малка мина използва тази технология в Испания. Проучването, направено през 2010 година, показва, че альтернативните технологии към момента не са економически обосновани или носят също толкова големи рискове за околната среда. Това означава, че забраната на използването на цианид при минното дело би довела до затваряне на някои от големите мини в Европа или пък другата альтернатива – е да изнасяме златната руда в трети страни, които могат след това да работят с нея и да извлекат от нея златото. Комисията е изразила своята позиция по въпроса с използването на цианида при минните технологии няколко пъти. Също така сме обменяли кореспонденция с някои членове на парламента. Искам обаче да се позова на едно изказване на комисар Поточник в пленарен дебат през месец април 2011 година. Комисар Поточник тогава каза, че в Европейския съюз имаме изчерпателен набор правила с много строги изисквания за минуто дело. В директивата за оценка на въздействието това също е добре разписано, както и в многобройни други инструменти, например директивата за екологичното обработване на отпадъци. Всички тези правила трябва да се използват при управлението на отпадъците от минното дело. Имаме много строги изисквания за пределното съдържание на цианит и неговата концентрация. Всъщност тези пределни нива са изключително строги. Мога да ви дам един, например, е, един пример. В нови мини максималното количество в отпадъците, които съдържат сианит е 100 пъти по-малко от това, което беше намерено като концентрация в отпадъците при инцидента в Баямаре. Факта, че използваме такива строги стойности означава, че всички мини в Европейския съюз трябва да разработят и да създадат процеси, с които да отстранят цианида и неговите съединения, преди да могат да обезвредят и а, да депонират някъде отпадъците от своята дейност. Това до голяма степен намалява ефекта върху околната среда. Комисар Поточник споменава в своето изказване в <clears throat> пленарната зала, че за да че, че нашия основен приоритет трябва да бъде гарантирането на правилното прилагане на съществуващото законодателство. Миналата година държавите членки направиха национални инвентарни списъци на затворените или изоставени мини и минни съоръжения. Приготвяме се за инспекцията, която трябва да бъде прията през следващата година. Към момента разглеждаме и възможността, която да ни позволи да установим стандарт за отпадците, съдържащи цианид. В момента разработваме два нови проекта, включително и тези, които в момента водят до голямо привличане на общественото внимание. Един от тях е Роса Монтаня в Румъния. Дебата по минато дело с ценидни технологии отново ни, казват, ни кара да преразгледаме нещата по отношение на това как искаме да постигнем целите си. Рециклирането на злато е най-добрия и ефективен начин да постигнем своите цели – Златото може да бъде извлечено не само от електронни отпадъци. И това трябва да бъде част от целта на директивата WE. Вече сме заложили по-високи и амбициозни цели за събирането на този тип отпадъци. Въпреки това, по мнение на комисията, рециклирането не може да замени използването на нови материали. Търсенето на нови продукти поддържа цените високи. И също така рециклирането никога не може да стигне до 100%. Освен това, има връзка между произведеното количество злато в Европейския съюз, която е 1% от общото световно производство, и търсенето на злато от най-различни, най-вече промишлени сектори в Европа. Ето поради тази причина трябва да направим всичко възможно, да повишим нивата на събиране и рециклиране, но трябва да се фокусираме и върху добиване на първоначалната суровина и да гарантираме, че извличащите предприятия работят в съответствие с изискването за опазване на околната среда. Имаме съществуваща законова рамка, например директивата за отпадците от миналото дело, която може да се използва в тази насока. Благодаря. Господин Банки, господин Табатя, Антонеско и госпожа Хаси искат да се изкажат. Господин Банки, заповядайте. Благодаря, господин председател. Доста въпроси възникват. Аз предложих да се занимаваме, да нашата комисия да се занимава с тази тема. През 2007 година Европейският парламент излезе със становище, за да се забрани използването на ционидните технологии в минното дело. Но това не се случи. Става дума за политическо решение. Комисията не може да го вземе. Комисията предложи законопроект, т.е. трябваше да предложи законопроект. Господин Поточник и неговите колеги знаеха, че че тук не става дума само за е, мината Роза Монтана, а за много други мини в Европа. Сега по отношение на Роза Монтана. Искам е, да дам няколко някои допълнителни информации. Това е най-голямата мина в Европа. Той ще започне да функционира през 2016 година. Това ще е открит родник – това означава, че цяла една планина ще изчезне и за 17 години ще се използват 42,7 тона цианит. Представете си какво ще се случи, ако стане някаква природна катастрофа. цели общини и селища ще пострадат, ще бъдат унищожени. Е, чухме за катастрофата през 2000-та година. Цялата флора и фауна на река Тиса бе унищожена. Нямаме гаранция при тези мина, че ще се опазят флората и фауната. Не става дума само за решение от страна на Румъния, става дума и за решение които ще засегнат съседните страни, други страни. Има голямо напрежение по този въпрос в Румъния и в правителството. В парламента има две трети е, гласове за подкрепа е, към този проект, но обществеността е много против този проект. Затова ние очаквахме повече от комисията. Когато правителството изготви този проекто закон. Ето се занима с всички аспекти на проблема. Знаем, че проектът законът отговаря на европейските норми, но трябва специално да отделим внимание на безопасността. Въпросът е много политически. Защо Европейския парламент не бе информиран? Това е един от важните въпроси. Защо се получи това времево отлагане? Защо комисията през 2011 година започна с подготовката не е започна с, с подготовката на, на регламента. А резолюция бе приета през 2008 година. И имам въпрос към представителя на комисията. Е, дали са се свързали, дали правителствата на държавите членки са били запитани какво ще правят в а, ситуация на ката, природна катастрофа и по-специално правителството на Унгария. Дали е било попитано за мнение? Например, българското правителство също така не е дало лиценз за откриване на родник. е, проучва се една альтернативна технология, в, с която да се приложи, а не цианидната технология. Какви са аргументите за откриването на такъв един огромен открит рудник? Става дума естествено за огромни количества злато. Но нямаме правила, които да предлагат альтернативни технологии. В Швеция, например, има мини, които <clears throat> получават, които извличат злато от електронни отпадъци. Тук става дума за здравето на 500 милиона граждани. Ние сме техните представители. Трябва много внимателно да разгледаме въпроса. Не може да приемем факта, че Европейската комисия пренебрегва резолюцията на парламента и не може да допуснем, да се недоосветли тази тема поради вътрешнополитически конфликти. Благодаря. Благодаря колегата Табанги. Господин председател, абсолютно съм съгласен с колегата Банки и с неговата инициатива. Тук става въпрос за спор между Европейския парламент и комисията. Комисията от години отхвърля този въпрос и предложенията на парламента във връзка с решението от 2010 година. Аз изпомням, че нашето решение беше взето с две трети мнозинство и за това искам да ви помоля лично, господин председател, да напишете едно писмо на Европейската комисия. Защото тук става дума за един въпрос, който може да повлече тежки последици за околната среда. Е, бих искал да се е, организира една мисия за проучване в Румъния с е, три задачи. Смятам, че в рамките на цианидната технология има различни решения. Защо румънското правителство не иска от инвеститора да се използва една технология с затворен кръг, както в Швеция и в Норвегия? Това би била известна гаранция за сигурността на тази мина, ако тя все пак бъде разкрита по економически съображения. Защото тази а, система на затворен производствен кръг а, би осигурила по-голяма екологична сигурност. Това е нещо, което румънското правителство може да направи. Второ, кой ще носи отговорността за щети върху природата? В случай на авария няма гаранция, че ще бъдат възстановени пораженията. Спомняме си какво се случи в Унгария след така наречената катастрофа с червената отайка – тук щетите бяха четири пъти по-големи от а, стоеността на цялата компания. Защо румънската държава не накара фирмата инвеститор да сключи застраховка? Защото става въпрос за суми от на 24 милиона долара за съответните щети, които трябва да се отстранят. Това многократно надвишава инвестицията. Смятам, че трябва да се иска Европейската комисия трябва да поиска от румънското правителство да се направи едно изследване, каквото липсва до този момент за възможните рискове и потенциалните аварии. Бих искала да привлека вниманието ви върху тези три елемента. Румънското правителство и европейските институции трябва да работят върху общо решение защото има опасения и у съседните държави членки във връзка с тази планирана инвестиция. И за това се обръщам към господин председателя да се проведе едно изследване по същество и да имаме добри аргументи, да не се крием зад законодателството, трябва да се обърнем към конкретните норми. Благодаря. Благодаря. Сега дам думата на колегата Антонеско. Da, mulțumesc, domnule președinte. Cu siguranță este un subiect foarte fierbinte. Благодаря, господин председател. Sigur, se impune în, în comisia noastră. Există foarte puține... Благодаря, господин председател. Темата наистина е много сложна и е наистина тема, по която трябва да дискутираме. Има много частни инициативи, които също са под обстрел не само проекта в Роса Монтания. Този проект е много важен, преценила е много напрежение в нашето общество. Предизвика опозиция от страна на най-различни източници. Много хора са против този проект. Имам предвид много различни видове хора, като групи, като институции. Що се отнася до нашия дебат, има все още много въпросителни. И въпросът тук не е дали да използваме или да не използваме ционит. Също така размера на проекта и другите техники, които се използват, се поставят под въпрос. Нивото на екологичните гаранции, предоставени от евентуалния инвеститор, също са причина за разпри използването или неизползването на най-добрите практики са, е, е също важно, така че всъщност не трябва да забравяме, че в този случай над 3000 човека ще трябва да бъдат изселени. 16 селища ще трябва да се преместят. И от тях три селища ще бъдат много силно засегнати. Освен това, и самия ландшафт в планината ще се промени много. Въпреки гаранциите и обещанията на бъдещия инвеститор, че ще се опитат да ограничат вредите, експертите казват, че няма как околната среда и ландшафта да не бъдат сериозно засегнати. Ето защо аз вярвам, че нашия дебат днес има значение за околната среда, но също така има значение и от гледна точка на това по какъв начин ние искаме да изградим модела на развитие на Европа. Аз не бих изключил от тази дискусия необходимостта от инвестиции. Става въпрос за економически инвестиции, също така за факта, че трябва да се експлуатират минните ресурси, изкопаемите ресурси, но аз вярвам, че това трябва да бъде направено по един устойчив начин от друга страна пък не можем да а, пренебрегнем тежкото економическо положение, в което се намират хората, които живеят там. Така че всички тези неща трябва да намерят своя баланс. От гледна точка на комисията нещата са много ясни. Има стандарти за околната среда, регламенти, директиви, които трябва да се следват. И точно на това искам да се позова, защото Искам да информирам колегите, че начина по който румънското правителство реши да насърчи този проект беше с помощта на един законодателен акт. Тоест, правителството не прие никаква отговорност поради политически причини, разбира се. Те не биха искали е, да заложат на карта политическото си бъдеще с този проект, защото гражданското общество е против него. Да това, което те решиха да направят, е да внесат законодателен акт в парламента на Румъния, въпреки че Министерство на околната среда, което е част от управлението, не даде своето съгласие. И те създадоха този законодателен акт, и изпратиха го, без да получат съгласието на Министерство на околната среда. Тоест, по някакъв начин те се опитват да прикрият определени недостатъци на този проект. Освен това, се опитват да прехвърлят отговорността и Другото, което е важно е, че Министерство на правосъдието също беше помолено да даде своето установище по въпроса. Тяхното мнение е, че проекта е неконституционален. Лиценза трябва да има валидност 20 години, което е незаконно. И всички тези неща трябва да ни засягат и те трябва да бъдат взети предвид от Европейската комисия тогава, когато тя оценява а, ситуацията в а, Роса Монтания. Нека бъдем честни пред себе си. Това е причината ние да водим този дебат. Проекта в Роса Монтания и скорошният търг по този проект. Благодаря, Сато Хаси. Thank you very much. Um, I fully agree with my... Благодаря. Напълно съм съгласна с унгарския колега. Аз също споделям тяхното разочарование за това, че комисията не направи това, което ние от парламента поискахме преди три години по отношение на минното дело. Искам да задам три конкретни въпроса, които засягат проекта Росия Монтана. Първо, дали комисията наистина смята, че е направена всичко по отношение на околната среда там? Второ, дали комисията смята, че резервуара, в който се събират отпадъчните води, ще бъде обезопасен? И а, искам да ви напомня за трагичния инцидент, който се случи преди няколко години в Унгария, катастрофата с червената отайка. Един от научените уроци беше, че е отключвало значение адекватността на оценката на въздействието от гледна точка на околната среда, така наречения ОВОС. Искам да знам дали това е адекватно и дали комисията твърдо вярва, че в случая с Росе Монтана проверката по отношение на ОВОС, включително и проверката във връзка с резервуара, в който ще съхраняват отпадните води, е адекватен. Имаме няколко коментара. Първо, имаме противоречие тук. Първо говорим за най-добрата налична технология и също времено оправдаваме една технология, която в този случай използва цианит. И казваме, че ще използваме, защото тя е най-разходно ефективна. Разходно ефективността е едно нещо, а най-добрата налична технология е съвсем друго нещо. Така че ако альтернативите са по-малко безопасни, да, това би бил валиден аргумент. Но разходите са нещо съвсем отделно. Ако има альтернатива, която не е широко използвана, но пък е по-безопасна и същевременно по-скъпо струваща, може би това може да се превърне в по-разходно ефективен метод, тогава когато получи по-широко приложение – все пак трябва да имаме и нововведения в тази област, в областта на минното дело. Аз не съм доволна от аргументите, които ни се поднесаха, че трябва да продължим да използваме тази цианитна технология, тъй като за момента тя, видите ли, е най-разходно ефективна. Второто нещо, което искам да кажа е по-конкретно и то е свързано с съдържанието на цианид. Според директивата за минното дело от месец май тази година, максималната концентрация в отпадни войди е 25 частици на 1000. Това в грамове на литър означава 25 милиграма на литър. От тази бележка, която сме получили от секретарията на нашата комисия, видях, че 20 микрограма на литър е пределната стойност. След нарастване на тази концентрация, рибите и другите водни винове измират. излиза, че пределната стойност, която ние даваме, е хиляда пъти повече от тази, при която измират рибите, така че това няма как да е добре. Третия ми коментар е следния. Вчера ми стана ясно, че Финландия е използвана от румънския а, премиер с цел да се рекламира използването на цианид в миното дело. Извинявайте, извинява за ораторката. Чапа ти говори за затворени мини и затворен процес в Финландия. Дали става въпрос за една американска кампания, която компания, извинявайте, която работи в един от нашите региони. Те твърдяха, че е напълно затворен процеса, но се оказа, че не е така. В последните няколко години имаше поне един случай, в който беше надвишена пределната разрешена концентрация на цианит. Освен това, домината има голямо хранилище на отпадни води и нашите власти, които работят в областта на околната среда, казаха, че измерванията, които се правят там, не са точни и те не позволяват да се види това, което се случва на подпочвените води и наземните води. Не може да се прецени правилно риска за рибите. И доколкото знам, няма официална информация за мъртви риби, но също така има наблюдения от местни хора, че са видяли мъртви риби в реката, която тече надолу под мината. Ето защо аз не бих се съгласила че Финландия е един блестящ пример за използването на цианидни технологии по един а, оптимизиран начин за околната среда. В други мини сме имали сериозни происшествия, не с ционит, но с а, разливи на други замърсяващи вещества, различни видове соли, тежки метали. Така че днес на финландците ни е много ясно, че миното дело е много рисково начинание. И последния коментар, който искам да направя. Комисаря по околната среда поточник говореше много за положителните страни на ресурсната ефективност. Аз мисля, че ако той наистина подхожда сериозно към това, той щеше да натиска повече, например, за рециклиране на електронни отпадъци. Например, един тон използвани мобилни телефони съдържа 50 пъти повече от съдържанието на един тон на златоносна руда. И това би било много по-ефективно. Ние трябва да подходим по-ефективно към събирането на електронните отпадъци и тогава няма да ни трябва толкова много мини аз бих разработила така нареченото градско минодело, като използваме градските отпадъци по един много по-добър начин. И аз наистина искам и ми се иска комисията и комисар Поточник да предприемат много по-конкретни действия в тази насока. Благодаря. Благодаря. Сега давам думата на колегата Туркес. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Уважаеми колеги, уважаеми господин председател, аз съм унгарец от Румъния. И това означава, че аз и от двете страни, така да се каже, съм засегнат и изразявам мнението на двете нации – Е, когато бе замърсена реката Тайс, е, замърсяването дойде от Румъния в е, Унгария, а Роза Монтана ще замърси околната среда в Румъния. Но също и съседните страни ще бъдат засегнати. Така че това е регионален въпрос в Централна Европа и Източна Европа. Абсолютно подкрепям унгарските колеги и стотиците хиляди хора, които в Румъния демонстрират от около един месец против този проект. Аз бях в Клуш, в Клаузенбург, където имаше хиляди демонстранти. Това бяха главно млади хора – ставаше дума за гражданската отговорност, за отговорността на обществото за тези проекти. А комисията не отговори на основния въпрос, а основният въпрос е Има ли смисъл Европейския парламент да приема една резолюция с 80% мнозинство и да няма никакви резултати. Ние сме представители на 500 милиона хора и ако въпреки това нашите решения не бъдат взети предвид, то тогава просто ни кажете, няма нужда да си правим труда. Но честно казано, тук не става дума за господин Поточник, той е просто член на комисията. Крият се много повече интереси тук. Цялата комисия трябва да поеме отговорност и да вземе на сериозно този въпрос. Има проблеми с демокрацията и в Румъния. Странно е какво се случва в Румъния от август насам. Законопроектът, за който говорим, е, конститу... е противоконституционен. Е, членовете на правителството си прехвърлят вината един на друг. До нас достигат много противоречиви информации. Какво прави правителството? Погребва Конституцията. Проекто закона стана повод за разногласие в правителството. Министъра на околната среда госпожа Плом се съгласи с нас. Тя беше против цианитните технологии. А сега изведнъж застава на другата страна. На другата страна. Господин Поточник цитира, че мнозинството на румънското население подкрепя откриването на открития родник. И още нещо – Знаем, че евроскептицизмът нараства. Става дума за връщане на доверието в Европа. Така че повярвайте ми, в Румъния и в Унгария нещата се влошават, хората губят доверие и не само в тези страни. Надежността на Европейския съюз се поставя под въпрос, ако нещата продължават по същия начин, особено. Имаше изслушване в Испания. Там също имаше протести на гражданите в Елкамино. Камино. Видяхме какви са последствията от такива родници. Не искам изобщо да се спирам на Фукушима и Чернобил в този контекст. Така че Възможно е да постигнем 82% при гласуването. Ние трябва да излезем със становище като комисия по околната среда и трябва да може да изразим желанията си пред е, Европейската комисия. Благодаря. Госпожа Клас се занимава отдавна с темата. Тя има думата. Благодаря. Тук се връщат а, стари спомени. На времето аз бях докладчик. А, за Европейската директива 2006 година, свързана с отпадъците от минното дело. Тогава посетихме Розея Монтана и направихме обещание именно, че ще има Европейска директива, която ние ще инициираме, свързана с отпадъците от минното дело и тогава Румъния ще трябва да спазва тази директива като държава членка на Европейския съюз. Тук си спомням това обещание. А, сега искам да попитам комисията защо твърди, че а, се нуждаем от суровини, имаме нужда от злато, кой няма нужда от а, него и всеки би се опитал да го извлече, но златото не се добива толкова лесно. Трябва да се преместят плани в буквалния смисъл на думата. И не знам дали тази революция в минното дело ще може да възстанови природата по подходящ начин, или ще предотврати последиците за околната среда. Защото ако отровим водата, това ще бъде необратимо. А Европейската директива изисква да вземем предпазни мерки във връзка с опазването на водите и да създадем резерв за възстановителни работи. Госпожа Антонеско каза, че има много различни гледни точки. А, румънското правителство е продала а, този терен на канадска фирма, която ще добива злато, но и тя трябва да се съобразява с законодателството и с изискванията. И за това Искам да попитам дали проекта в Розия Монтана отговаря на изискванията на Европейската директива за отпадъците от минното дело. И искам да получим ясен отговор без опити за интерпретиране от комисията, защото имаме дадено обещание. Благодаря.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 те не принадлежат към Европейския съюз, но въпреки това усещаме въздействията от това какво се случва там. Говори се за положението на ромите в Франция. Е, проблемите бяха известни, но първо трябваше да се случи скандал, за да реагира комисията. Тук се следва същата стратегия. Явно чакаме новата катастрофа и тогава комисията ще реши да ни отговори. Благодари. А сега комисията има думата. Към нея бяха отправени въпроси, бяха отправени упреци. Комисията има сега възможност да отговори. Благодаря, господин председателю. Може би най-важният въпрос, зададен от няколко колеги, Става въпрос за забавянето с изпълнението и съобразяването на съобразяването с резолюцията на Европейския парламент във връзка с минуто дело. От наша перспектива, от наша гледна точка, няма закъснение. Комисията ясно изрази своето мнение по въпроса. Аз и днес се опитах да ви кажа. Комисар Поточник и преди е говорил. Също така е писал по този въпрос, нашата линия е ясна. Имаме една директива, директивата за отпадците от минното дело. Тя беше приета с помощта на процеса за взимане на съвместно решение с съвета и с Европейския парламент. И в нея беше избран определен подход. Той е свързан с установяването на много сериозни и точни изисквания, които гарантират, че отпадъците се управляват безопасно в Европейския съюз. Има конкретни точни изисквания по отношение на изграждането и управлението на отпадъчните предприятия. Имаме политика за предотвратяване на промишлени инциденти в тези съоръжения, особено когато имаме съхраняване на токсични отпадъци. Има подробно разписани изисквания за уведомяване на обществеността и също така има много сериозни изисквания за затваряне и, затваря... Е, и последващи мерки, включително и учредяването на финансова гаранция за всяко едно предприятие, за всяко едно съоръжение, преди то да влезе в експлоатация. И така, това беше направения избор от съзаконодателите. В този избор се включваше и приемането, позволяването на използването на цианинни технологии в миното дело, като това става в случай, че всички тези изисквания са спазвани. Това е и причината в директивата да са подробно разписани конкретни изисквания, конкретни разпоредби, които засягат концентрация на ционит. Ако съзаконодателя законодателя е смятал, че тази технология като цяло е била неправилна, то тогава това е трябвало да бъде отразено в директивата за отпадците от минното дело. Сега, що се отнесат определените стойности на цианит, този избор също беше направен от законодателя. В този случай използвахме една законодателна практика, която не е изключителна не е изключение прогресивното налагане на изискванията. И наистина, вярно е, към момента за съществуващите инсталации прага на концентрация, пределното ниво на концентрация е 25 части на милион. За съществуващите инсталации може би се има предвид новите, ще бъде не за съществуващите, извинявайте, ще се намали на 10 части през 2014 година, а за ново отворените мини, както казах в моето предишно изказване, вече е заложен пределна стойност от 10 частици на милион. Ако се върна на въпросите, зададени от госпожа Хаси, госпожа Антонеско, госпожа Клас, свързани с проекта в Росе Монтана. Може би това, което трябва да направя е да спомена нещо, което вие всички знаете. Правомощията да се дават разрешения на минни предприятия и съоръжения – са в правомощта на националните органи. Единственото, което комисията може да направи е да провери дали изискванията, така както са разписани в новите законодателства, са спазени. И точно това правим ние. Изискали сме информация от Румъния, от техните власти, през един пилотен европейски проект – Проекта в Роса Монтана още не е одобрен, но вече ние събираме информация, за да можем именно да проверим дали изискванията в директивата за минните отпадъци са спазени и дали а, оценката е съобразена с тях. Това искане беше отправено към Румъния. Все още не сме получили отговор от тях, така че се боя, че към момента аз няма да мога да ви дам окончателна оценка за това дали проекта отговаря на нашите условия или не. Сега, ще се отнася до най-добрата налична технология – Имаше едно проучване, за което говорих в своето представяне и аз с удоволствие ще ви предоставя копие от него. Мога да ви изпратя и линка по имейл, защото вярвам, че проучванията че проучването може да бъде намерено и на нашия вебсайт. Струва ми се, че в своето представяне споменах, че има проучване, което беше проведено през 2010 година и в него се казва следното. Първо – Альтернативите на технологията, която използва цианид, не са економически опосновани. Освен това, там се посочва, че альтернативите може да са и по-лоши по отношение на своя ефект върху околната среда. Струва ми се, че с това отговорих, ако не на всички, то поне на най-основните въпроси, които бяха повдигнати по време на този дебат. И така, благодаря ви много. Ние ще предоставим копия от нашето проучване върху цианидите технологии в минното дело на членовете на тази комисия. Благодаря с това. Благодаря. С това приключваме дебата. Пожелавам на всички колеги приятна вечер. Ще се видим утре в 10 часа. Координаторите ще помоля да се явят в 9 часа. Но заседанието ни официално започва в 10 часа с господин Шапаренгер от, от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията. Пожелавам приятна вечер на всички.